комуникации. Това е съвсем ясно. Значи, когато видите знак, подаден от сътрудника на фотографа, засмейте се. По отношение на гласуването. Преди да преминем към гласуването, ще отправя едно искане. След приключване на гласуването, моля да не хуквате навън, Имам да ви кажа нещо важно. Няма да отнема много време, но е много важно. Имам да ви кажа нещо много важно. Сега докладът Нирияда. Имате две минути. Имате две минути. Благодаря. Колеги, господин председател. С растящия натиск върху работата поради економическия срив, сега Глобалният фонд за приспособяване към глобализацията е особено важен. Той съществува, за да могат хората, загубили работата си през економическата криза, да получат възможност да придобият нови умения, които отново да им позволят да стъпят на пазара на труда. Това е от жизнено важно значение. Това е инвестиция в уменията и е, дългосрочните ползи са за цялата економика на Европейския съюз. Нашият доклад е, препоръчва специални мерки за по-бързо мобилизиране на средствата от този фонд за онези държави членки, които са изправени пред особени трудности. Целта е да се улесни достъпа на регионално равнище, по-голяма автономия, за да се изразходват средствата по-ефективно и по-бързо. На регионално ниво всяко положение, е, което е описано в нормативните актове за този фонд, може да се наблюдава. И освен това е необходимо да се разширява сътрудничеството, да се обменя информация и практика. За това ви призовавам да гласувате за мой доклад. Благодаря, госпожо. Преминаваме към гласуване. То ще е поименно. Обявявам неговото начало. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към доклада на господин Кирицос за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по именно гласуване. Моля, заповядайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Имаме един технически проблем, дами и господа. Всъщност няма как да бъдете фотографирани а, докато гласувате. А, днес гласуването е кратко, така че Дайте да направим така. Да прекъснем гласуването за една-две минути а, и ви моля да запазите тишина и да останете по местата си. А, председателят пита а, дали ще а, е, бъде включен в снимката. Изглежда, че не. Okay. Благодаря ви много, колеги, за вашето търпение. Връщаме се към гласуването. Доклада му решен. По именно гласуване отново, моля, гласувайте. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Ятен Маки за Фонда за приспособяване към глобализацията. По именно гласуване, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. доклада на колегата Танг. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад е доклада Гонзалес Понс. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Благодаря ви много. Докладът е прият. Както казах, е, моля, е, изслушайте следното съобщение. На 16 юли господин Корбен Мика в пленарно заседание направи коментари, които са несъвместими с процедурните правила на Европейския парламент.